Colleghi, dobbiamo iniziare. Уважаеми колеги, предлагам да започваме. Bene, cari colleghi, Скъпи колеги, Първо искам да ви обърна внимание на едно изменение в е, дневния ред, което е направено по молба на господин Тарабела а именно гласуването на Европейския фонд за подпомагане на най-нуждаещите се ще бъде отложено, за да има време за изработка на компромиси. Колегите не могат да присъстват утре и за това всичко, което е за гласуване, се отлага за 25 март 2013 година. приемам дневния ред за изменения. Гласуването, е, извинете, заседанието започва в 11. Координаторите трябва да бъдат тук в 10 за заседанието. Ако нямате други коментари, приемам, че дневния ред е прият. Е, за протоколите знаете каква е процедурата. Сега ще дам без повече за обиколки думата на господин Мишел Бърние. Той е комисар, който отговаря за вътрешния пазар и услугите. Това са все области, които касаят до голяма степен работата на нашата комисия и фермерите, и особено темата, свързана с регулирането на финансовите продукти, продукти при стоките и относно търговските практики в веригата за продоволствено снабдяване. Също така ще стане дума и за нелоялните търговски практики. Добре дошъл в комисията, господин Бърние. Нямаме много време. Комисаря трябва да да тръгва в 16 часа заради кризата в Кипър. За това ще помоля колегите да заявят желание за изказване. Господин Бърния има думата. Е, шер Пауло, je suis très heureux de votre... Благодаря, скъпи Павло. Аз съм много доволен да се срещнем и, като бях министър на земеделието преди доста време. И искам да поздравя всички вас в тази комисия която се занимава с една много голяма, най-голямата европейска политика и към която съм лично много привързан. И след една доста тежка наситена седмица, по време на която Европейския парламент по ваше настояване имаше възможност с, своите докладчици Жовани Лавия, Мишел Дантен, Капро Санто, работи много по този нов земеделски и хранителен модел. И аз смятам днес като комисар, натоварен с финансовите въпроси и услугите на вътрешния пазар, и като министър на земеделието в своята страна, считам, че всичко тази работа трябва да почива на, на, на, на стойностите и изискванията, т.е. прозрачността, проследимостта, качеството и е, трайността. За мен този европейски модел трябва да бъде още засилен като целта и изискването изискванията са тези, които тук що споменах, пред пазара и неспостанството на пазара, по някой път и с, за да се справи с злопотребите. Първи инструмент, за да се засили земеделския сълскостопански европейски модел пред пазара е да се изгради един по-устойчив на кризите сектор на земеделието. Това са инструментите за управление на кризата, организирането на организации на производителите, известен брой други инструменти, за които трябва да бъдат запазени. И това, което ви казвам, без да... Това не е тайна. Е, го казвам също и пред, е, заедно с моя колега Дечан Чулс в Европейската комисия. Но да се укрепи земеделския модел, това нещо трябва да се направи по цялата верига е, от земеделието до хранително-вкусовата промишленост, като осигурима прозрачност и регулираме проблемите свързани с спекулацията на финансовите пазари, които от няколко години направиха така, че засилиха неустойчивостта на цените на хранителните стоки. И няколко думи. Още искам да говоря за хранителната верига и финансовото регулиране. Вие знаете, дами и господа, че аз представих една зелена книга по нелоялните търговски практики, в който беше прият на 31 януари тази година и на базата на тази зелена книга ние започнахме един много задълбочен дебат по нелоялните търговски практики, които съществуват. Дори било то отсъствието, липсата на писмени договори, промените, ретроактивните промени на тези договори и други нелоялни практики. И аз знае, както и вие, че много, много жертви на тези нелоялни практики, това са обикновено производителите, които са най-незащитени. Тази консултация трябва да позволи да се представи анализ на тези нелоялни търговски практики и аз благодаря, че вие ще го направите. Благодаря ви предварително, също както в връз отношенията в дистрибуцията, така и с промишлеността на преработвателната промишленост и посредниците. Вие знаете, че тази зелена книга почива на резултатите на работата на един форум на високо равнище, с който ние водим с мои колеги, с господин Тайни, господин Борка и други. Този форум, който беше създаден през 2010 година, предложи определение за това, което трябва да бъдат справедливите отношения. В групата ние признахме тежестта и съществуването на тези нелоялни практики, идентифицирахме добрите, както и лошите практики и чрез този форум изготвихме едно предложение за механизъм за саморегулиране. Вие знаете също, представителите на земеделската промишленост до този момент ни пожелаха да се присъединят към тази, това предложение. Все още има известна така, мнителност, но независимо от това форма се споразумя за частично прилагане на такъв механизъм и се надявам, че в крайна сметка до близките седмици или месеци всички ще седнем около масата. Лично аз считам, че трябва да е, известно време трябва да дадем шанс на тази идея за договор, а, да бъде, това да не бъде задължително, да не бъде насилствено. Аз го казвам като представител на дистрибуцията, както и представители на други участници в хранителната и нехранителната верига. Това, което го казвам, вече го казах и в една друга сфера, това е, е финансовото регулиране, като се обърнем към Европейската банка да подобри известен брой, известен брой услуги за потребителите, мобилността, прозрачността на сметките и така нататък. И ако не успеем след едно известно време да установим някакъв напредък, аз предложих в колегиума да законодателстваме. Все още не сме стигнали до там, разбира се, и за момента искам с моите колеги да, да дадем шанс на тази договорна практика, но всеки е предупреден, ако тази практика, принципа на договорите, а не насилието, не, не функционира, а, ние тогава ще действаме а, по законодателен път, както знае много от вас го желаят. Това са две, два успоредни пътя, които следваме. Този механизъм за саморегулиране, който може още да бъде подобрен, а също така и консултацията, която беше започната с Зелената книга и работата по проучването на въздействието, което се надявам ще стигне до една ефикасна рамка. Това беше първи голям проект и ще бъда щастлив да чуя вашето мнение по този въпрос. Втория голям проект, това е регулирането на пазара на суровините. Вие трябва да знаете какво правим. В, всъщност, дневния ред, който ви раздадох, е, и моята любима табличка за финансовото регулиране. Това, което направих с парламента и с е, Министерски съвет, което го прави от 3 години е, има около 35 европейски закона, които част от тях е, бяха поискани от е, Г20 в следващия ден след кризата, която още не е свършила. Това са закони в Европа за изграждането на истински пазар на финансовите услуги. И именно в рамките на това ние откриваме известен брой а, инструменти, които предложили да използваме, за да овладеем нестабилността на транзакциите на пазара на земеделските или енергийните суровини. А, и да овладеем известен брой и спеку... спекулации и явления от този характер. Не искам да. Искам все пак да привлека вашето внимание върху тези проекти, които показват, че Европа действа и напредва и в много случаи ние го правим благодарение на подобрения или прогрес, който е, се осигурява чрез парламентаристите, координаторите в законодателната работа. Не е необходимо да поставям ударението върху последствията от нестабилността на пазара на суровините. Не е необходимо да се спирам на финансиризирането, на нарастващото финансиране на пазара на земеделските стоки. И тук от 2008 година, от началото на кризата, обема на финансовите активи, които са управляти, които са пряко свързани с суровините, стигна до 400 милиарда през 2012 година и е, виждаме, че развитието на цените на пазара на суровините е, все повече се свърза с е, развитието на борсата и с дейността на борсата. Ето защо тези пазари се превърнаха в истински пазари, които трябва да бъдат разглеждани като такива, рамките на публичното регулиране и аз е, не забравям също и, че това са пазари, които не са като другите, независимо, че те са истински пазари, защото касаят е, по жизнен начин дейността, храненето, е, жизненото равнище, стабилността на известен брой страни, по-специално по-крехките. Знаем, че бруталните промени в курс, кор, борсата всъщност могат да доведат до истинска дестабилизация, без да говорим за рисковете от глад в най-тежките случаи. Не е достатъчно да го констатираме. Това нещо го установихме и го направих още преди да стана комисар по финансовото финансиране, преди 3 години, когато бяха министър на земеделието в моята страна и затова реших да действам. Да действам с помощта на няколко от инструментите, които са в табличката, която ви предадох и искам съвсем накратко да ги упомена. Първият инструмент е мир. Текстът, който беше прият от парламента и наскоро техническите стандарти, по които вие се произнесохте и които влизат в приложение тази година. Това е една много важна тема. Това е за производните продукти. Искам да кажа, да припомня, че световната транзакция по производните продукти е 600 милиарда долара и 80% от тези транзакции – са е, на доброволен принцип, директно договаряне, т.е. не се знае кой какво прави в някои случаи. И в е, тези транзакции по производните продукти има и такива производни продукти, които се използват на пазара на суровините и става дума за производните земеделски продукти. И ето защо този текст по ЕМИР е толкова важен е, с една централизирана база данни, която ние ще въведем с позициите, които са заети от различните участници по пазара на суровините. И това ще, ще доведе до повече прозрачност. И в този регламент също има и задължение за стандартизирана компенсация, централизирана компенсация за производните продукти, когато те са стандартизирани. Задължение за компенсацията за производните продукти – а също така и задължението за обмяна на гаранции по производните продукти, които все още не са стандартизирани. Това е първата голяма стъпка напред по, към пазара на производните продукти с програмата ЕМИР. И искам да кажа, че тъй като става дума за решение за регулиране на производните продукти, взето в рамките на Г20, ние като партньори и а също и щатите, които са един от основните партньори, действаме успоредно. Втори инструмент – Мифит, който в момента се обсъжда тук, в парламента и в съвета на министрите. Тази нова директива по пазара на финансовите продукти трябваше да влезе в регулираната сфера, което може би е обягнало поради някои слабости на настоящия текст, който съществува и да въведем в тази сфера на публичното регулиране някои много важни участници в пазара на производните продукти. Е, така че това е втората, втория успех, който ще бъде възможен, когато текста МИФ бъде окончателно одобрен се надявам по време на ирландското председателство, благодарение на вашето участие също. Третото направление на работата за се засилят връзките между супервизията на пазарите, когато са финансирани, или пазарите, когато са физически. Трябва да има пълна информация, за да може законодателите си свършат работа. Това изисква повече сътрудничество на участниците на различните пазари. Това е подходът, който ние прилагаме в един трети инструмент, този на директивата, директивата за употреби на пазара и която вече е в действие за газа, за електричеството, за земеделските продукти, които, където още няма физически, физическо регулиране, ние мислим как да събираме и разпространяваме информацията. Четвъртият инструмент Става дума да се засиля е, властта и силата на е, инструментите за надзор. Както казах одеве, МИФ е, позволява и други крачки напред, като засилва властта и възможностите на, на, на властите, които се занимават с супервизията на финансовите пазари. Ние предложихме регулаторните власти да могат да следят развитието на пазара, земеделския пазар и да могат да се намесят всеки момент, когато е необходимо и аз мисля, че парламента ще подкрепи идеята за тази за тези граници на позиции, за да се избегне въвеждането на монополна, монополно положение в, на пазара или в случай на нарушение на пазарите. Така че четвъртия инструмент, чрез тази директива МИФ, определяне на граници на положение на пазара, както съществува и на, на други страни. И накрая, злоупотребите на пазара с ревизията на с въпросната директива, която в момента се договаря. Както казах, ние предлагаме да се определи много ясно какво съставлява злоупотреба с пазара в конкретния случай на производните продукти е, в областта на суровините и да следим всичките операции, всичките злоупотреби, е, всичко това да бъде обхванато коректно от европейските правила. Това включва, господа депутати, господин председател, една тема, която се очерта като тема на голям риск, която не беше идентифицирана в началото на финансовата криза. Става дума за, за манипулирането на показателите. Примерно делото Лайбор бях много шокиран тогава, когато видях, че никой или почти никой, все пак да бъда честен, не беше идентифицирал този, тази, тази опасност, свързана с саморегулирането на показателите в банковия сектор и във всички наши сфери на услуги, експертите на практика никога не бяха предупредили, не бяха ударили камбаната, че има такава, такъв риск. Ситуацията беше много тежка. Тази, която се появи във връзка с показател Лайбор. И аз работя по една публична регулаторна система. Искам да припомня, че в дневния ред, който стои пред вас, и още не сме приключили, независимо, че част от текстовете вече са в сила и вече бяха гласувани, на края на тази работа никой финансов участник, никой финансов продукт, нито сектор няма да обегне на публичното регулиране. И такъв е случай, разбира се, и с тези показатели, които смятам, че са полезни банките трябва да, ги, да, да участват в тях или да бъдат задължени да участват в тях, но които трябва да бъдат е, прозрачни, трябва методиката да бъде е, коректна, да се използват е, много точни цифри, много повече отколкото бяха до сега. Това е, господин председател, което исках да кажа по финансовото регулиране, свързано с е, това нарастващо финансиризиране на пазара на суровините, наобщо казано, и в частност суровините в земеделието. И благодаря, че ми дадохте думата, може би по изключителен начин, да се върна пред вашата комисия, за да говоря по тази тема. Благодаря ви. Благодаря много на комисаря Бърние. Имам е, доверие във вас и вашата компетентност. Е, вие току-що ни разказахте за това какво вече сте направили. Вие знаем, че много добре познавате сълскостопанския сектор, тъй като сте биш министр на селското стопанство на вашата страна. Много се радваме, че комисията ще се заеме с темата за неустойчивостта на цените на селско-стопански продукти, тъй като това е една тема, която остава място и за спекулации. Сега ще дам думата на колегите. Мисля, че мога да говоря от името на всички колеги. и да предам нашите най-сърдечни пожелания за скорошно оздравяване на господин Папастамкус. Господин Бърния трябва да си тръгне в 16 часа. Има много желащи да се изкажат. Накрая нека да дадем 10 минути на господин Бърния да отговори. Давам а, думата на всеки за по 2 минути. Първо госпожа Патрао Невеш, после на господин Дантал. Благодаря, господин председател, господин комисар. Добре е дошъл в нашата комисия. От все сърце ви благодаря за това, че дойдохте в нашата комисия. Това е, е много важно, защото засегнахте две много важни теми е, за Комисията по селско стопанство в Европейския парламент. Тъй като разполагаме с е, малко време, ще се спра само на първата точка – хранителната верига – вие казахте и сте прав за това, че за да бъде засилена ОСП, трябва да бъде засилена цялата хранителна верига защото е, както и да реформираме ОСП, ако няма е, същинска същинска дистрибуция по цялата хранителна верига, с е, селското стопанство неминуемо ще пострада. Европейския парламент гласува резолюция през февруари 2012 година и заяви, че е много необходимо да се приемат добри практики, но че след известно време все пак е, трябва да се приеме е, някакъв законодателен текст. Продължаваме да чакаме. Чакахме до юли, е, защото през юли форума на високо ниво трябваше да представите своите заключения. Чакахме до ноември, до декември и е, е, когато е, накрая е, излезе споразумението, но това споразумение според мен е непълноценно. Комисията излезе с зелена книга, докато ние очаквахме съобщение от комисията. И трябва да ви призная, че съм разочарована. Днес вие говорите за разумни срокове, е, за да се е, даде се пак някакъв шанс на договора, но е, от колко години чакаме? Мисля, че вече 4 години чакаме и за това смятам, че трябва вече да се замислим за някакво минимално законодателно предложение и да не се изоставя договора за добра практика. И двете са необходими. Но е, да залагаме само на договор за добра практика, мисля, че недостатъчно. Е От доста време вече чакаме. Благодаря, господин комисар. Мишел Дантен и после Елизабет Ягел. Господин е, комисар, вие се изказвате само няколко часа след като в пленарна зала гласувахме четирите правомощи на парламента за реформата на ОСП. Но, както правилно подчертахте, вашето изказване е изцяло в духа на нашия размисъл. Е, дали мога, може да останат старите инструменти на ОСП, за да се управлява пазара днес? Вие е, сам виждате, че измеренията толкова много са се променили, че вече трябва да мислим за нов инструментариум и нова политика. Вие точно посочихте какви решения са взети от различни европейски инстанции, за да се регулира пазара на съскостопанските продукти. Бихте ли допълнили изказването си, като ни запознаете накратно, кои други страни по света работят по същите теми? Защото ние разбираме, че ако Европейския съюз изпълнява плана, определен от е, Г20 под френско председателство, тези решения ще се увечаят с успех, само ако останалите континенти и големи пазари е, приложат е, инструменти с е, подобен ефект. Така че Европейския парламент иска да разбере какво става в останалите части на света. Благодаря. Благодаря. Елизабет Егли и после Марк Тарабела. Благодаря, господин председател. Господин комисар, добре дошъл в Комисията по селско стопанство. След нашето гласуване миналата седмица направихте нещо, което на мен много ми хареса. Казахте няколко думи за селскостопанската политика. Говорихте за прозрачност, устойчивост, проследимост. Искам да ви попитам в качеството ви на комисар по вътрешния пазар следното. Ние с нашите сълскостопански продукти сме част от а, единния пазар. Какво може да се направи по въпросите за проследимостта и прозрачността а, във връзка с а, кризата с конското а, месо и също така във връзка с а, а, птичето месо, а, увредено с антибиотици? По какъв начин бихме могли да осигурим тази проследимост? в вътрешния пазар? По какъв начин веригата може да стане по-прозрачна и по-устойчива? Много ми хареса това, че казахте силни думи по отношение на организацията на вътрешния пазар и по отношение на това, че ще се стремим към това и в селскостопанската политика. Харесва ми също това, че не се стремите към тотална либерализация, а мислите за пазарна економика, за пазари, които се основават на ясни правила. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря на Елизабет. Марк Тарабеле. след това господин Лебрум. Комисар, Господин комисар, аз ще се спра само на една точка, е, на една тема. Темата за спекулацията. Аз е, прочетох е, книгата ви, написана когато бяхте министър на правосъдието, кой ще храни утрешния ден. Той е в духа на други шедьоври. Да, за мен това са шедьоври. И други са писали по тази тема. Мисля, че днес възниква ясен въпрос. Е, хранителните стоки са стоки като останалите. Знам, че те са обект е, на споразумения в СТО, е, както и при двустранни споразумения. За един месец е, цената на житото почти се удвои заради пожари в Русия. За един месец от 130 стана повече от 200 евро тона жито и пожарите бяха благоприятен повод за спекулация също така. Същата година, 2010 година, на световните пазари е имало 50 е, пъти по-големи количества обмен на жито, отколкото са били е, произведени е, на цялата планета. Казвате, че 2019 година имало крачка напред. Това достатъчно ли обаче? Не трябва ли просто да забраним да се залага на хранителни стоки, е, за да може тези, на които това е стоката, да купят 100 е, 000 тона, да кажем, да го складират, е, да го продават, обаче това това да не пречи на търговията. Е, просто да се спре спекулирането. Ако в 10 часа купиш 100 000 тона и в 16 часа ги продаваш, тогава спекулатора е, си живее от това. Е, знаете, че имаше гладни бунтове и за да ги предотвратим, трябва да вървим в тази посока. Е, колегиума, комисията, въздържа ли се да направи такава крачка? Аз не искам да осъждам вашите колеги, които не са толкова категорични за подобни драстични мерки, но има ли позиция на комисията, която просто заявява, забраняваме спекулацията с основните хранителни продукти? проекти. Благодаря, Марк. благодаря, господин председател. Господин комисар, ние сме много горди, че в комисията имаме вашето участие. Много горди. Действително, няма да изреждам всички функции, които заемахте. Е, имаме, за нас е удоволствие да изслушаме днес. Въпросите, които бяха зададени, съвсем, е, бяха съвсем конкретни. И аз имам един точен въпрос. Е, вида законодателни изменения, които смятате, че може да въведете, при условие, че ние сме в тази ситуация, може би този договор ще бъде за предпочитане пред, пред задължението. Освен това, искахме да знаем вашето виждане какво е, е според вас земеделието утре? Е, въпросът може да изглежда наивен, защото е твърде обширен, но действително тук е, това е въпрос, който трябва да зададем, защото отговора на този въпрос би дал отговори на въпроса за бъдещето на Европа. Смятате ли, че имаме достатъчно инструменти, че ще имаме достатъчно сили, за да може да се борим срещу това земеделие, което извън вече рамките на, на регулаторната система, ще бъдем, ще бъдем ли достатъчно силни, за да не се превърнем, за да се, не се превърнем в подиспълнител на Китай и, и на други и нови страни. Благодаря, Герлин. И сега Мати Ножник. Reaction... Благодаря, господин комисар. Много важни са въпросите, които обсъждате с нашата комисия. Важен е въпрос на господин Дантен. Искам да ви попитам дали наистина смятате, че от жизнено важно значение е да възприемем глобален подход към тези въпроси е, и дали няма да ни трябва един гъвкав е, е, подход и да се намесваме само там, където е необходимо или по-скоро подкрепяте нези, които смятат, че трябва да имаме по-твърд подход, фиксиран от самото начало, който проявява по-малко гъвкавост. Господин Мартин Ожлинг. Господин комисар, много благодаря за това, че дойдохте. Въпроса с спекулациите се обсъжда много оживено. Има ли комисията информация за това колко са се увеличили цените през последните години следствие на спекулацията? Защото този въпрос е много спорен. Съществува ли възможност да се, извършва, да се спрат чисто виртуалните сделки с е, хранителни продукти? Господин Тарвела също засегна този е, въпрос, а, а именно, че се търгува 50% повече пшеница от тази, която е на пазар. Е, и за това искам да ви попитам, има ли чисто техническа възможност да се спре тази практика? Готман Закс и Deutsche Bank през 2000 и трета година предлагаха в индексовите фондове пакети от петролохранителни продукти. Обема на тези пакети се е увеличил на 317 милиарда евро, като делът на хранителните продукти е доста голям. Като казвате прозрачност, да, съгласен съм, но не прозрачност, зад която не стоят никакви правила. И накрая, ако Европейския съюз вземе решение да регулира пазарите и в тази регулация не участват другите държави, Европейския съюз ще предприеме ли собствени мерки, въпреки съпротивът на страни извън Европейския съюз, подобно на данъка върху финансовите операции, или пък ще чакаме докато се появи глобален консенсус? Благодаря колегата Агньо. Thank you, chairman. Благодаря, господин председател. Господин комисар, аз се чудя дали всъщност вие имахте предвид конското месо. Вие изобщо не говорихте за това. Вие говорите за проследяемост и устойчивост, обаче ние в Великобритания се чувстваме много зле и много е, е, така ощетени от регламента във връзка с происхода на храните. Сега тук е, чувам какво казват колегите за бъдещето на търговията на хранителни продукти и на суровините. Това е много важно. Това ще бъде на изпитанието на времето. Аз лично съм купувал е, хранителни продукти на пазара. Защо пазарите спекулират? Защото хората са сигурни, че ще, няма да има достатъчно храни. Няма нищо е, по-голям стимул от е, това, че няма да има недостиг. Аз не знам е, да, действително ние сме правили грешки. Е, хората спекулират е, е, обаче, така, в обаче това правят и крайните потребители и самите производители. Е, е, мисля, че вижте, че спекулацията действително действа и трябва да се заем с това. Аз съм особено обезпокоен от това, че тези е, решения, виждаме какви са решенията в Кипър. Вие всъщност искате да спасявате евро, като облагате е, спестяванията на хората. Доста странно. Ески е по-илайон. Znamy Pana aktywność na wielu, w wielu obszarach. E, като имам предвид вашата дейност в много области, ние си припомняме сътрудничеството и с комисаря Фишлер относно регионалната политика и за политиката за развитие на селско селскопанските райони. Кохезионната политика излиза извън земеделските области. Това ни липсва. Тази кохезионна политика не се е запозната с проблемите на земеделския свят, което не е добре. Второ, проблемът с нормативната уредба на глобалните пазари. Ние имаме известно сближаване с европейския пазар. Разбира се, това е много важно, но глобалния пазар всъщност е много сериозна пречка. Какво трябва да направи организацията за търговия, което, трябва да се остави за пазара без да се вземе решение, ще има много спекулация, най-общо казвам. Третия проблем е качеството на стандартите. Търговски, търговски обмен и неприлагането в този търговски обмен на разпоредбите, които бяха уточнени, бяха прияти в европейс... от европейските инстанции, е, нормите, стандартите. А, при не спазването на тези стандарти, държавите, които не ги спазват, разрушават пазари. Всички ще бъдем губещи в това отношение. Всички ще загубим, ако се опитаме да да се борим с такива някои тежки ситуации. Това е една държава днес ще губи, утре ще загубят две държави, и три и така нататък. Без да говорим за качеството и за щетата, която е нанесена на качеството най-общо и факта, че се използва това като е, лост в е, търговската борба срещу други, други държави. Това е едно виждане, краткосрочно виждане. Без сътрудничество между нашите държави, това ще, всичко това ще се отрази върху нас всичките. Uh, uh, very much, uh... Господин комисар, аз приветствам вашето изказване тук и коментарите пред нашата комисия. Аз искам да чуя вашия коментар по някои въпроси. Първо, вероятно знаете, че в Великобритания съвсем наскоро имаше така наречен закон за, за зеленчуците и дори имаше специално назначение за това ние искаме да предприемем нещо, когато има злопотреби с пазара, търговците на едро е, спрямо производителите, те имат е, правото да се борят срещу тези, които осъществяват злоупотреби на пазара. Исках само да разбера дали знаете за това, дали това е модел, който трябва да се разпространи в целия Европейски съюз, за да се справите с е, някои оплаквания, защото е, самите сълстопански производители са и тези, които обработват хранителните продукти. Втората точка е за е, спекулирането с сълстопански суровини. Вероятно се спомните, че много сълскостопански производители в Европейския съюз е, използват тези пазари е, като е, борба срещу летливостта на цените и вероятно знаете, че ние се опитваме и да въвеждаме някаква регламенти. И тук ключовия въпрос е дали спекулирането и самата търговия създава ретливост на пазарите или просто я задълбочава. Аз мятам, че е по-скоро второто, отколкото първото. И аз като гледам, че комисията се занимава с летливостта, знам какво стана 2009 година. Това са просто основите е, защото има недостиг на пазара и връзката между е, е, хранителните стоки и цената на енергетиката, защото цената на енергията винаги се отразява, защото всички трябва да закупуват гориво е, и предпочитат понякога да произвеждат енергия, а не храна. Искам да чуя вашето мнение по този въпрос. Дали летливостта е свързан, е, се произвежда от пазара или просто се е, увеличава от търсенето и предлагата. И после ЕСМА. Е, дали ЕСМА трябва да регулира е, пазарите на хранителните стоки? Има ли доказателства, е, че може ние всъщност можем да повлияем на пазара. Ако виждате колко е цената на складовите помещения, вие виждате, е, че просто има страшно много зърно, което е скрито някъде по складовете. Така че искам да разбера, вие имате ли някакви доказателства за това, как излиза то на пазара? Ти Луис Кабула Сантос. И ще приключим с последния оратор, господин Капола Сантос. Francesa e espero que o Sr. Eh, Comissário tenha deixado escola no Conselho, por forma a que o, o trabalho que nos espera possa ter o mesmo êxito que tivemos no Health Check. Eu queria. Вече искам да ви поздравя за честната работа, която свършихте. Добре е да имаме един приятел на земеделието в лицето на господин комисаря. Аз искам да кажа, че споделям притесненията, които бяха изказани от колегите. Действително, ако а, си, нашите търговски партньори не спазват тези принципи, тогава как, какъв ще бъде успеха на този пакет мерки? И това ще обослови, разбира се, успешния край на тази работа. Благодаря, Луиш. Благодаря на всички. Всички бяха много дисциплинирани, така че да връщам думата не на Мишел Дантена, на господин Мишел Барние. А, аз лично бих предпочел Мишел Дантена да отговори на моето място, но всеки трябва да играе своята роля. Въпреки, че често да ни се случва да имаме еднакви виждания. Най-напред, господин председател, искам да се присъединя към пожеланията за възстановяване за господин а, вашия колега. Той е в много тежко здравно състояние, но се надяваме, че ще може със своята така решителност и сила да се справи с тази ситуация. Исках да ви благодаря на всички за вашите забележки, за вашите е, въпроси. Най-напред, както госпожа Любрен е, повдигна въпроса за хранителната верига, много от вашите колеги са загрижени но Жозе Бове също изготви един доклад по този въпрос и в други комисии, Анна Мари Кордавилк или Денис Де Юнг, имаха възможност да, имат възможност да се следят отблизо развитието на тези теми. Но аз зная колко сте нетърпеливи, много от вас ми писаха по тази тема, като помолиха да ускорим представенето на законодателни предложения, за да може да изградим рамки за практиките и да постигнем добри практики в хранителната верига, по-специално за да защитим производителите. Аз много внимателно следя тази ситуация, участвам в един колегиум, отвъд земеделските производители, винопроизводители и така нататък. Имаме и много други производители в тази много дълга хранителна верига – Онзи ден говорихме с господин Дантен за много сериозното мутация на тази верига. Е, понеко път свързано с всички нови изисквания, които съществуват в областта на законодателство и нормативна уредба, които правят така, че участието на е, последниците е все по-голямо. Има някои, разбира се, обяснения за това засилващо се участие, но все пак аз много внимателно след тази ситуация, по-специално, защото се намира до тези, които са в началото или в края на веригата, и както казах Деве, това те са най-зле платените и най-незащитените. Тъй, че ни очакваме от тази работа за саморегулиране очакваме работата да постигне успех. И преди няколко дни в Страсбург казах пред представителите на Еврокомерс, с които работиме, че нашето търпение няма да е безгранично. Ние очакваме истински успех, истински напредък и успоредно с времето, което отделяме за тази за работа по механизма за саморегулиране, за да може да произведе своя ефект, по-специално подобряване на договорите с доставчиците, въвеждането на добрите практики на терена, нещо, което следи много внимателно, а вие може и да ни помогнете също. Ние също изготвяме проучвания на въздействието, т.е. това е едно успоред, една успоредна работа, за да не губим време госпожа Лебран. Ако трябва да е, вземем решение след е, това, този разумен период от време, и това е нещо, което ще трябва до края на годината да го направим, поне в следващите месеци, да преценим какъв, каква е ефективността и положителния характер на този механизъм или пък, примерно, да решим, че този механизъм е, е ненужен или не всички участници играят играта трябва да бъдем готови да вземем решение. Така че ние водим успоредно тези две дейности. Ето защо започнахме известен брой проучвания на въздействието, за да може да бъдем готови да вземем решения. И ако установим неуспеха на тази договорна политика, която ние водим в момента, тогава да може да вземем разумно решение. Аз винаги съм имал много активни, активно участие в тази дейност, но ние трябва просто да видим дали този механизъм работи или не работи. Но ще бъда много доволен да, да дам отчет за а, този механизъм и няма да бъдем наивни. Ние очакваме истински прогрес и това нещо го казах и на всичките участници в хранителната верига. Мишел Дантен, господин Сантос, както и госпожа Келинг е, споменаха, е един много важен въпрос, който е една нещо много важно за всички тези текстове, level, level playing field, какво правят другите на пазарите, които са световни пазари. Аз отделя много време, за да проверя този level playing field, да видим какво правим, на какви са успехите на Европа и гледаме какво правят и другите, и по-специално основните ни партньори, щатите, защото искам да припомня, като говорим за финансовите пазари, транзакции, 80% е, от обмена, финансовите обмени са през Атлантически, т.е. Европа и Штатите. И това няма да продължава безкрайно. Има също Китай, Хонконг, Сингапур, е, но за момента 80% от обмена е с щатите. Ето защо аз много внимателно следя тези въпроси и бих искал да кажа на господин Дантен, както и на госпожа Герник и на другите колеги. Сега ние а, разполагаме вече няколко а, а, инструмента, мифите, мир или директивата за злопотреба с пазара и американците от своя страна в това, което наричат Дот Франк Акт, прилагат успоредно сходни мерки. Дори по някой път отидоха по-далеч по отношение на ограничаването на монополно положение на пазара в земеделието. По някой път ние ги изпреварваме. Аз помолих а, а, моите колеги да извършат специфично а, сравнително проучване, не само между това, което правят европейци и американци, но това, което правят и в Канада, в Бразилия, в Индия, в Китай, какво се прави. Това са големите участници в Г-20, също и руснаците. А, тъй, че аз а, това, което ще предоставя на вашето внимание, сега още работим по него, това е едно сравнително проучване за, фин... за финансовото регулиране, изводите от кризата, специфично насочени към а, инструментите за овладяване на спекулацията на пазарите на земеделските суровини. Искам също да кажа на Мишел Дантен, че ние също много внимателно следим работата в е, ФАО. ФАО също започна някои много полезни проекти, е, усилия в областта на прозрачността, мисля за четири области, по-специално за, за, за пшеницата, ориза, соята и царевицата. Тези четири области ФАО, която разполага също с е, инструменти, върши много добра работа. Ние много внимателно следим какво прави и ние очакваме реформа в ФАО и във въвеждането на, на един орган, който да разполага с повече средства на световен мащаб в областта на храненето и земеделието. Поне това бяха идеи, които подкрепих, когато вземах предишните си функции. Господин Агню и господа Яглер също е, упоменах въпроса за проследимостта. Аз сами използвах тази дума проследимост. Често е, повтарям един отговор, който направих е, в Страсбург, мисля, че беше, Earrings, който беше комисар на вътрешния пазар. Госпожа Люлин, която не е тук днес, ме беше разпитал относно г20, а не, прощавайте госпожо, не ви... Емринг е някой, който много силно ме впечатлява. бях си позволил да направя тази, това сравнение, когато ставаше дума за проследимостта на винените лозарските продукти и другите. Тогава ще не бях комисар. И аз мисля, че действително има възможност да се правят сравнение. Трябва да има проследимост по всички тези финансови продукти и аз е, ви казах какви са инструментите, които използваме за тази проследимост е, да може да излязат на светло хора, които не обичат много да са на светло в областта на финансите. И това, което правиме е, Емир по производните продукти ще промени чувствително нещата. Искам да го подчертая още веднъж, че американците също правят необходимото от своя страна. Не е случая с земеделските стопани. Те не се страхуват от проследимостта. Ето защо аз мога лично да го кажа. Мисля, че господин Агню и госпожа Магдам Еглер настоящата криза, която е свързана с злоупотреби, е да го кажем откровено, естеството на продуктите, които се продават, ставаше дума за конското месо или дали конско или говеждо месо, мисля, че трябва да бъдем безмилостни с хората, които правят такива манипулации, такива злопотреби. А, просто ние трябва да, да, да, да, да стигнем до края в, по отношение проследимостта. Ние го дължим на потребителя, когато и става дума и за месото а става дума и за финансови продукти. Трябва да се стигне до края на тази логика проследимостта и не смятам, че земеделците ще са против да се проследи тази логика и тази проследимост. Трябва да се знае е, в областта на храненето, защото основно пък и по отношение на финансовия пазар, това е също много важно. Кой какво купува и кой какво продава. Ще продължа да се боря за тази проследимост. Господин Агню, няма да говоря за Кипър, който ви упоменахте одеве, освен да ви кажа, че ние продължаваме да работим с а, кипърските власти преди гласуването утре на Кипърския парламент по изключителния програма за подкрепа по този въпрос. Е, ставаше дума за гласуването във връзка с е, спестяванията. Това е идеята, която защитавам като европейски комисар. Господин Тарабела, както и господин Ослинг, е, повдигнаха въпроса за спекулацията. Дали трябва да се забрани, господин Тарабела? Финансовите инструменти, за които говорим, могат, казвам, могат да бъдат полезни за циркулиране на финансовите паричните потоци. Това нещо е свързано с други текстове, за които ние не пледирахме. В някои области парламента ни подкрепи за забраните. Но, господин Тарабела, аз също считам, че трябва да има много стриктни рам... законови рамки, когато става дума за монополното положение и ограничаването му, дори ако трябва да се определят екс-анте граници, а не само експост. При всички положения това, което искаме да направим, да дадем като сила на ЕСМА, това е да се даде възможността да се <coughs> решава, когато има <coughs> тливост, нестабилност, както се е случило, ЕСМА да може да решава съвсем ясно налагането на такива граници за монополно положение. Господин Ослинг, да може да се прецени, както вие искате и както и аз бих искал, трябва най-напред да имаме информация. Ето защо задълженията за прозрачност, която ние въведохме в нашите текстове, по-специално ще се отнася до мифит и за ЕМИР, за производните продукти. Това са предварителни условия за количествената оценка на това явление. Ние трябва да знаем кой какво прави. Не е възможно да се прецени това, докато не знаем кой какво е купил, кой какво е направил, кой каква сделка е, е провел. Но работим всички в тази посока. Господин Сифиески, не забравих и качеството на нашия диалог в предишните ми функции когато бях комисар по регионалната политика. Мисля, че политиката, кохезионната политика, тъй като тя установява равновесие между териториите, тя е допълва общата сълскостопанска политика. Ето защо аз подкрепих е, колегата си Жоан Сан, в, е, която направи предложение в тази област и смятам, че ще може да постигнем възможно най-добрия бюджет. Все още тече текат преговорите между съвета и парламента и държавните глави, да се опазят тези две политики, които не са архаични политики. Това са модерни политики, те не са от миналото. Като говорим за общата земеделска политика, говорим също и за кохизионната политика. Така че, господин Сибиевски, аз е, разбира се, много желая да се постигнат такива двустранни споразумения в е, е, търговията, особено в земеделието не забрави защо споразумението в Доха не се осъществи. Имаше проблеми между Штатите и Индия. Така че междувременно ние работим по двустранни споразумения с Канада, надявам се скоро с Штатите, започваме с тях. Е, имаме надежда, но не сме наивни. Но когато говорим за земеделски въпроси, които са част от преговорите с щатите, които трябва да започнат скоро, както ако правителствата решат, разбира се, бих искал тези въпроси, свързани с финансовото регулиране, да може да бъда част от, този общ, от тези общи преговори. Господин Ранс ще погледна, ще се запозная с британския опит, като говорихте за тази камера за е, вземане на решение в случай на злопотреби. Това е горе-долу нашата ЕСМА. Е, искам да припомня, че това е независим европейски орган, който координира регулаторите и националните надзорни органи и регулиращи органи. Така че целта е да се постигне европейска хармонизация, но поемам ангажимента да погледна отблизо това какво е решено в е, Обединеното кралство и да направи съответните изводи. Господин Райан и господин Капо Санто също постави този въпрос. Дали има връзка в краткосрочен план с устойчивостта, цените, климатичните проблеми. Да, убеден съм, че е така. Има преко последствие, още повече то е засилено и от ситуацията на пазара и от спекула... спекулаторите. Аз не забравих, че в, в, в тази, това дело, за което вие говорихте от Деве, господин Яглер и господин Агню, да става дума за конското месо. Като погледнем как стоят нещата и все още не сме разбрали всичко. В този тази е, история, която доведе до тези злоупотреби, има спекулации, това е съвсем ясно и това показва колко са мощни тези на пазари и тези участници на пазара, за да стане това. Тъй, че ние имаме нужда от вашата решителност. Ние сме, ние сме решени сами за себе си, за да се постигнат текстове, а, като е мир, например, който беше гласуван наскоро, но ще има и директива за злопотребата с пазара или МИФИД. А, така че вие, ако ги гласувате, ние ще разполагаме с а, необходимите инструменти, за да засилим а, проследимостта прозрачността и отговорността на финансовите пазари на земеделските суровини. Благодаря ви, господин председател. И съм на разположение, може би след няколко месеца, за когато вече разполагаме с всички текстове, които те бядат, бъдат прияти и влезат в сила. Благодаря. Мерси beaucoup, monsieur ле комисер, шерами Мише Барние. Благодаря, господин комисар, господин Барние. Мисля, че беше много интересен, много полезен. Благодаря още веднъж, господин комисар, че бяхте сред нас, че приехте нашата покана. И разбира се, е, ние следим много внимателно работата на комисията по всички тези важни въпроси. Благодаря още, въпреки че малко се прехвърлихме времето, което беше предвидено. И сега една минутка почивка.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 Да, може би все пак трябва да направим малка почивка след е, точка пета, защото след точка 5 е, предстои в 18 часа срещата ни с представители на Европейската сметна палата. Тоест, след като обсъдим точка 5, ще направим почивка до момента, в който пристигнат гостите от Сметната палата. Така, точка пета статистика на селското и рибното стопанство. Това е предложение за регламент на Съюза и на съвета за изменение на някои актове, които касаят е, статистиката на селското и рибното стопанство. Аз съм докладчика по този е, въпрос комисията потвърди, че ще направи преглед на всички сега действащи правни актове, които касаят процедурата по регулиране с контрол. Целта е още в рамките на този мандат на парламента да се предвидят делегирани правни актове. Тоест, комисията да направи изменения и да адаптира а, нормативните актове към новата институционална уредба. Втората точка, с която се занимаваме, е рационализирането на Европейската статистическа служба. Комисията желая да замени постоянния комитет за земеделска статистика с а, една друга комисия един друг комитет, комитета а, на Европейската статистическа система. Това ще бъде най-високия стратегически орган в рамките на Европейската стратегическа система, който ще помага на комисията при изпълнението на нейните задачи в някои стратегически сектори. Като докладчик мога да кажа, че проблем, парламента няма проблем с този въпрос. Тук всъщност става дума да се замени процедурата по регулиране с контрол с делегиран правен акт. Що се отнася до отношението към така наречената стара комитология, това също не представлява проблем за парламента, според мен, тъй като тук става дума единствено за някои случаи на дерогация за определени страни е, членки, при които ще бъдат оставени актовете за изпълнение предлагам 9 изменения, е, идентични, всяко изменение за отделните нормативни актове. Е, трябва, нашата цел е сега да изработим една обща е, коми... е, обща позиция на парламента, а именно, че делегирането на правомощия не трябва да бъде неограничено а за срок от 5 години. Преди да дам думата на представителя на комисията, ще питам колегите дали иска думата. Не, не иска. Давам думата направо на комисията тогава. Давам думата на господин Марсел е, Ернент. Е, е- Благодаря ви за това, че давате на комисията, за да ви въведа накратко в това предложение. Според мен това е обобщено за това, което ние искаме за тези 9 текста, свързани с, с статистиката за рибното и селско стопанство, за да бъдат в съответствие с Лисабонския договор. Е, ние бихме искали е, е следващата година да можем да е, е, предвидим всичко необходимо по проверките във връзка с тези 9 текста. Втората цел е е замяната на комисията, която отговаря за комитологията по тези девет текста. За е, момента имаше комитет за съскостопанска статистика по регламент 22 от 2009 по европейската статистика. Ние искаме да имаме по-добро централно управление на европейската статистика и да се даде по-голямо правомощие е, на рамка, при която ще има по-добро партньорство между е, Европейския статистически орган и националните статистически институции. И е, националните статистики да бъдат подобрени, да бъдат покрити от Европейски статистически институт и изобщо националните статистики е, трябва да бъдат по-добре съсредоточени е, и ще е, бъдат покрити от процедурата по комитология. най-късно това трябва да приключи до края на следващата година. В края на 2014 година е, ще изготвим предложението на комисията. Благодаря ви предварително. Е, благодаря на вас, господин председател, в частност, защото вие е, приехте да бъдете докладчик по тази тема. Председателят, колеги, ако никой друг не иска да е, се изкаже, искам само да ви напомня, че крайният е, срок за представяне на изменение е 21 март, 12 часа. Ако няма други желаящи да се изкажат, правим почивка до 17 часа. Интервенто сула политика. В 17 часа е предвидена среща с членове на Европейската сметна палата. До 17 часа.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 Колеги, първо ще кажа добре дошъл на Дуаена и на членовете на първата камера на Европейската сметна плата. Да поздравя с добре дошли Йоанис Сермас, госпожа Розамонде Мерк и останалите колеги. Първо ще дам думата на Сметната палата за някои уводни думи да ни разкажат с какво се занимава първа камера, след което ще говорим с сметната палата във връзка с сълскостопанската политика и предложените измененията и за кръстосното съответствие и развитието на селските райони, след което можем да обменим мнение по констатациите на Сметната палата. Добре дошли още веднъж на членовете на Сметната палата. Давам думата на Дуаена. Господин Сама самата думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за честа да ни приемете тук в Европейския парламент. Тази среща е основана на една много проста идея, а именно, че нашата камера в Европейската сметна палата се занимава с проблемите на развитието селското стопанство и селските райони, а също така и с проблемите в тези области. И за това ние смятаме, че ще бъде от полза и за двете страни да, обм... да разменим мнение за това какви са нашите основни идеи, нашите основни констатации в областта на селското стопанство и селските райони. Европейската сметна палата има общо пет камъри Камерата, която се занимава с селско стопанство и селски райони, е първата камера. Състои се от 6 е, члена. Тук присъстват 4 от тях. Единия е, е в болнични, а другия има а, ангажимент поет преди насрочването на днешното заседание. Господин Мишел Кретан е моя колега от Франция, а, идва от Френската сметна палата, където той е бил председател на секция. Господин Кюбик е моя колега от Полша той е бив член на Полската сметна палата, където е бил консултант на председателя. Следва моята колежка от Литва, където тя е била аудитор в Латвийската, смет... Латвийската сметна палата, извинете, и е била председател на тази сметна палата. Тази среща е има подготвителен характер. Ние искаме да обменим мнения относно това как биха могли да бъдат структурирани, как биха могли да се осъществят редовни срещи между парламента и нашата камера. Ние сме подготвили да ви представим най-важните проблеми, които ние виждаме в кръстосаното съответствие и разделянето в развитието на селските райони. Смятаме, че за вас ще бъде интересно да чуете каква е нашата перспектива върху към проблемите, които сме открили. Нашия заместник председател, господин Кюбик, ще говори първи и ще ви представи какво е казал съда по тези въпроси и след това нашата колежка от Латвия ще говори по въпросите на развитието на селските райони, след което ще говори господин Кретан, който ще представи нашето мнение за развитието на общата селско-стопанска политика. Благодаря ви. So I will start. Honorable members of parliament, ladies and Уважаеми а, депутати, всяка година нашата институция извършва одит на съответствието, финансов одит и други специализирани одити одити. Тези одити много често включват компоненти, свързани с общата сълскостопанска политика. Кои са най-типичните проблеми, открити от нашите аудитори? Сега ще ви дам общ поглед на тези проблеми. В първия стъп на ОСП, повечето плащания се правят под формата на а, а, директни а, плащания. Искам да а, изведа на праден план три аспекта, а, които повдигаме непрекъснато в нашите а, доклади. Става дума не само за законността и редовността на плащанията, а, а и за репутацията на общата селско стопанска политика. А, проблемите с допустимостта на земята, допустимостта на бенефициарите и кръстосното съответствие. Първо, най-често срещаните проблеми са свръхдекларирането на земи, декларирането на земи, които не са а, депустими. А, най-често това е свързано с дефиницията на пасища. Дефиницията на пасища е доста а, а, широка. не е казано каква трябва да бъде растителността, на какви критерии трябва да отговаря едно пасище, за да бъде допустимо за европейско финансиране. Много често дори и гъсти гори получават плащания като за пасища. Сега ще ви дам а, е пример от миналогодишния ни доклад. В някои страни членки някои земи се декларират като а, пасища, а, и те са напълно допустими. Този проблем е често свързан с наредности в системата за управление. Миналата година намерихме проблеми в системата за идентифициране на а, земите. Втория проблем е свързан с дефинирането на понятието фермер, селски стопанин. Проблемите са свързани с твърде широката и непрецизна декларация на понятието на понятието фермер и е сълскостопанска дейност. Всяка година ние се сблъскваме с директни плащания, направени към лица, които не се занимават с никаква селскостопанска дейност или се занимават само периферно с такава дейност. Последицата от това е, че европейските средства, които са предназначени за подпомагане на фермерите, попадат в джобовете на хора, които изобщо не са фермерите. Нашата цел обаче е тези плащания да отиват при активните фермери, които редовно извършват сълскостопански дейности. Трябва да, с други думи, да се дефинира правилно понятието фермер и понятието за ам, онези земи, които са допустими за директни плащания. Третия проблем, който искам е, да изтъкна, е свързан с кръстосното съответствие. Е, съда постанови, че кръстосното съответствие е съществен елемент от ОСП. Е, е, изискванията, които се поставят, са от правно естество и трябва да са изпълнени напълно, за да бъдат получени директно изискванията за директни плащани. Всяка година в нашия годишен доклад ние Представям множество е, случаи, при които не са изпълнени изискванията. Типични случаи са а, нарушаването на разпоредбите, например, за благосъстоянието на животните. Причините за тези проблеми са различни. Преди повече от 4 години ние публикувахме специален доклад, посветен на кръстосаното съответствие и нашия извод беше, че а, има твърде много изисквания и твърде сложни изисквания, чето смазване не се проверява а, точно. Това е една система, която изисква много детайлирани проверки и не служи на целта, на която е предназначена, а именно устойчивото развитие и опазването на околната среда. Затова а, ние казахме, че правилата, които се прилага, трябва да бъдат упростени и приоритизирани. Тези препоръки, които направихме в миналото, са все още актуални. Нашите препоръки бяха обсъдени а, в рамките на преговорите за новия финансов период. Моя колега Мишел Кретен ще ви а, представи повече подробности. А аз ви благодаря за вниманието. Ще отговоря с удоволствие на вашите въпроси. Господин председател, господа депутати, за мен е удоволствие да съм тук и да ви занимая с основните въпроси е, във връзка с е, направените ревизии в селско стопанство е, Проекто доклада оценява съответствието с правилата и основното заключение, че правилата и правилата за допустимост много често са сложни, особено по мерките за инвестиции. Е, по които всъщност се харчат половината от средствата за е, сълскостопанско развитие. При ревизиите ние се опитваме да е, преценим доколко условията се спазват. Имаме предвид доколко дали разходите за съскостопанско развитие се разходват целесообразно. Е, при е, нашите ревизии ние искаме да видим доколко има стойност за пари при европейските разходи, като основният въпрос е парите харчат ли се както трябва, е, дали европейските помощи постигат целите си е, в е, економически смисъл, по ефективен економически начин. Е, ние е, преценихме действието на различни е, мерки за развитие на селското стопанство през последните години и отговорът е не. Основната причини са липса на ясно назоваване на потребностите, неясни цели, неадекватно прицелване на мерките и недостатъчен моритинг. И аз ще се спра на всяка точка по-отдално. Първо, в много държави членки програмите за развитие на селските райони е, не показват какви са потребностите за избраните мерки. И целите, които се поставят за много мерки, е, обикновено са твърде широки, т.е. много е трудно да се разбере какво точно се цели е, чрез подбраните мерки и в последствие да се види какво точно е постигнато в края на краищата. На второ място, е, Критериите и процедурите за подбор не са е, достатъчно ясни, за да се изберат най-добрите проекти, които отговарят на потребностите на Европейския съюз. И е, при държавите членки обикновено няма ясно разграничение между лоши и добри проекти. Е, обикновено е, се целият разходите. Е, без да се преценява качеството на проектите, които се финансират. И това поставя под заплаха не само фондовете на Европейския съюз, но също така и средствата на самите бенефициенти. Тоест е, няма достатъчно добър мониторинг на постигнатото. Информацията, която се събри при мониторинга, не е винаги достоверна. Много от показателите не са достатъчно качествени и проверките, които се правят от държавите членки за стойност за пари, обикновено са неудовлетворителни. Така че възниква основния въпрос какво се постига, когато се изразходват средства за развитие на съскостопанските райони и доколко е, нашата е, политика и органите на Европейския съюз, както и Европейския парламент, могат да бъдат уведомени за успеха, който се постига, когато предлагат нови политики. С удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси и ви благодаря за вниманието. Мишекате. Благодаря, господин председател. Дами и господа, депутати, Вашата комисия ме беше поканила преди няколко месеца да представя становището на Сметната палата относно законодателните предложения на комисията за реформа на общата селско-стопанска политика за новия период. Разбира се, аз съм щастлив, че съм пред вас днес и за да не повтарям, ще анализирам становището на Сметната палата в светлината на приетите решения следствие дискусиите, които продължават все още. Ролята на Сметната палата е да проверява доброто управление на бюджета и, що се отнася до нас, доброто управление на селскостопанския бюджет на Европейския съюз, като се основава на целите, които законодателните власти възлагат за общата политика в областта на земеделието. За съжаление, установихме, че що се отнася до преките помощи, проектите за регламент, които бяха представени от комисията, не говорят нищо за целите на тези помощи, нито за резултатите, които се очакват от приложението на набелязаните мерки. И противно на това, което комисията обяви, новата общата политика си остава все още политика на средства, а не политика, която цели резултати, които да бъдат конкретни идентифицирани. В действителност, по-настоящем общата селско-стопанска политика отговаря на три основни цели. Целта производство, което, е което е отбелязано в договора, увеличаването на производителността. Е И втората цел е подкрепата на индивидуалните доходи, индивидуални, пак казвам, на земеделските стопани. Това е също цел, която е обявена в договора. И третата цел, която в последно време много се налага, независимо, че не е излично записано в договора, това е опазването на човешкото и е, е, здраве и здравето на животните и околната среда. Среда, прощайте, както каза господин Кюбик, тази защита са днес единствените доводи за преките помощи за земеделските стопани. Как е, тези цели са взети под внимание в новата селско-стопанска политика? Това е в основата на становището, което беше публикувано от Сметната палата относно новите законодателни предложения и за... ще се огранича само до две от тези цели подкрепата за приходите и позеленяването, екологизацията на общата селско-стопанска политика. Подкрепата на доходите е, установихме че ОСП силно способства в източната и западната част на Европа към подкрепата на доходите в, в земеделието, но какво, какво става с разпределението на преките помощи, т.е. индивидуалните бенефициенти. За съжаление, в това отношение най-голямата част от помощите, около 80%, отива за един малък брой бенефициенти, около 20%, докато по-голямата част от бенефициентите получават съвсем много, много малки помощи. Най-чувствителната подкрепа отива за най-високите доходи, което не е целта всъщност на а, законодателите, които са писали договора. И, и на изток, и на запад в Европа има такава концентрация към, на помощите към а, бенефициентите с най-високи доходи. Бих казал дори, че това съсредоточаване е много по-чувствително в източната част на Европа и това е естествено прякото последствие от една система, която основно почива на експлуатираните площи. Законодателните предложения сега вече не определят никаква цел относно разпределението на помощите. Е, независимо от това, бих направил три забележки в това отношение, три констатации на Сметната палата. Най-напред установихме, че някои елементи от новата е, от новото законодателство, ред в посоката към балансиране на подход е, на, на, на помощите за индивидуалните доходи. Например, изоставането, изоставянето на историческите референции. По-скоро ще има едно по-добро балансиране между бенефициентите. Също така и отпускането на допълнителни помощи на хектар за младите земеделски стопанства. Стопани, а също и предложението, което беше гласувано от вашата комисия, допълнение за е, е, първите 50 хектара или пък е, е, допълнение на помощи, предвидено за, е, на хектар за е, земеделски стопани, които са в необлагодетелствени райони. Всички тези елементи са е, целят е, балансиране на разпределението на помощите, според нас. Най-вече установихме, на второ място, че парламентът, т.е. основно вашата комисия, е, одобри предложението на комисията да се ограничат да се сложи таван за най-високите е, доходи и помощите за тях. Въпреки, че направихме някои изчисления, ефект от, ефекта всъщност, финансови ефект, ще бъде доста слаб. Става дума без съмнение, според нас, за все пак една стъпка в правилната посока, но за сметка на това пък установихме, че е, съветът е, е в това отношение взе различна позиция, защото желае е, този таван да, бъде, е, да не бъде задължителен. Всяка държава членка ще определи, ще реши дали иска или не да сложи таван за най-високите помощи. Разбира се, тази позиция на съвета не върви в посоката на доброто разпределение на индивидуалните доходи на е, земеделските стопани. И накрая, третия елемент за балансиране, установихме, както бяхме препоръчали също, че помощите, според законодателните предложения на комисията, ще бъдат запазени за земеделските стопани, които са активни. Active Farmers, както казват англичаните, това е идеята, като е, стоеностите, които са на, на разположение за истинските земеделски стопани, ще бъдат по-чувствителни, които трябва да улесни все пак това правилно разпределение. И парламентът прие в това отношение едно по-лесно решение, и което според нас е по-реалистично от комисията, като предложи държавите членки да изготвят поименни списъци на стопанства, които са изключени от помощите, защото техните дейности нямат нищо общо с земеделското производство. Това беше списъкът, който много кратно сме упоменавали в наши доклади, като например летища, земеделски, ЖП организации, общински градини и така нататък. Няма да се вършим на тази тема. Това е, що се отнася до приходите. Сега стигам до втората точка. Ще се опитам да бъда бърз и кратък екологизирането на ОСП. Позеленяването на първия стълб има три елемента, както знаете, сигурно по-добре от мен. Това са постоянните пасища, разнообразяването на културите и създаването на екологичен резерв. В тази тема ние изразихме, по тази тема изразихме два вида забележки. От една страна забелязваме, че както другите, е, тази цел е, се изразява като средства, т.е. плащането на допълнителна помощ на хектар, а не като резултат, който да може да бъде измерван. Например, понятието за постоянни пасища, целта е да се запазят е, постоянни пасища, но да се запазят спрямо какво. Не се знае каква е изходната точка, изходният момент. Как да проверим, че площта на пасищата е запазена. Това е много трудно, още повече, както каза господин Кубик, понятието и идеята за постоянно пасище става все по-неясна. С други думи, се разширява а, е, постепенно с а, е, дебата. Що се отнася до разнообразяването на културите, няма проблеми с а, е, разнообразяването, но Знаем, че тук не става дума за въртенето на културите, което има истински екологичен интерес, а, а всъщност това въртене на културите, смяна на културите не се упоменава в проекта за регламент. На трето място съдържанието на екологичните резерви, какво трябва да има в една екологична резерва – е, съдържанието все повече се разширяваше по време на дебата и Европейския съвет от 7-8 февруари стигна до заключението, цитирам, цитирам заключението на съвета, задължението да се предвиди площ от екологичен интерес във всяко селско стопанство ще се приложи по начин, който да не налага въпросните земи да бъдат спрени от производство и не води до неоправдани загуби на е, приходи за земеделски стопани. Ако е така, тогава може да се питаме какво оправдава отпускането на допълнителни помощи за такива екологични резерви. И последна забележка, с което приключвам, пак, що се отнася до позеленяването, установихме, че има е известно объркване, неяснота между екологизация на първия стълб и агро екологичните задължения по втори стълб. Тези по втори стълб биха, би трябвало да позволят да се полза допълнителни плащания, по, свързани с идеята за екологизация, което конкретно означава, че същите практики, които са благоприятни за околната среда, ще се плащат два пъти. Веднъж по първия стълб и веднъж по втория стълб. И тук Сметната палата беше критикувала от е, този, този риск от е, объркване и казва да се разграничават различната на екологични изисквания от една страна дейностите, които се налагат за всички, които се обхващат от е, основното заплащане и от друга страна практиките, които не са задължителни, които са по-сериозни изисквания, които са приоритетни и тези дейности трябва да ползват, разбира се, специфична помощ в рамките на втория стълб. За съжаление, както казах, сега с новата нормативна уредба сме в ситуация, при която има някакво объркване между първия стълб, помощите от първия стълб и тези от втория стълб. И с това приключих, господин председател. Благодаря. Бене, credo che eh, una serie di riflessioni, tra l'altro credo che sia opportuno anche мисля, че изказванията, които чухме, дават повод за дискусии. Тук сред нас има много докладчици по темите. Те биха могли да кажат няколко думи, особено по последния въпрос, който беше засегнат, въпросите на двойното финансиране ще дам думата по реда на записването. Първо господин Агню. Господин, аз съвсем не завиждам на аудиторите за това как ще определят пазбищата и тревата. Всъщност аз отидох един път във фарма и видях някакво пазбище, обаче всъщност това беше езеро. Аз си видях собствената земя и казвам, за съжаление това, което аз виждам, това е вода, това въобще не е постоянно пазбище и тогава може би трябва да отида в друга страна, топла страна през лятото, където видяха абсолютно изгоряло пазбище. Всичко беше изгоряло, може би имаше е, пожар. Това, че не е постоянно пазбище. Имаме проблем тук. И нещо специално британско е, ако и видите 20 хектара а, е, поле, това не е нищо друго, освен нива. А, всъщност, вие искате, какво искате сега това да стане е, горали, обаче те, това е орна земя. Е, можете освен това да пуснете и овце, това е много важно. Е, вие непрекъснато насърчавате хората да ги изгонят, защото говорим за благосъстояние на животните. Всъщност, освен това, трябва и птици да се хранят там. Така че сълскостопанското производство е нещо полезно. Обаче, кога става дърво и кога потупвате по рамото писат, сълскостопанския производител и му казвате, това ви е гора, а не е пазбище вие говорите е, е, за така нареченото инкроучмент, обаче е, говорим за пестициди, хербициди, които се използват е, е, за да не се вреди на пазбищата. И активния фермер накрая какво всъщност е вашето определение, когато говорим за този, който притежава земята или този, който я обработва? Можем ли да видим някакви сметки? Вие искате да се самоудовлетворявате, обаче вие е, влагате пари, поемате риск и всъщност това е много болезен въпрос, защото е, вие давате пари на фермери, които не поемат абсолютно никакъв риск. Благодаря ви. Секерийски Мегинес. Госпожа Сакюски и след това госпожа Магинес. Общата сълскостопанска политика не е перфектна, не е съвършена. Мисля, че е, можем да кажем, че това се дължи на спецификата на сектора. Сектора зависи от природните и климатичните условия. Е, има голямо разнообразие, големи са различията. От друга страна обаче това разнообразие е нещо положително за общата селскостопанска политика. А, мисля, че отидохте малко далеч. Да, вярно е, че дефинициите трябва да бъдат малко по-специфични и фермерите да отговарят на тези дефиниции. Но това, което чух, ми показа, че не е възможно да се види дали средствата са използвани за развитие на селските райони и ми е трудно да повярвам на това. Направени са предложения, анализи. Много често проблема не е с активността на фермерите, изобщо с фермерите. Проблема е в разнообразието, в различията, които съществуват във всяка сфера от економиката. Трябва да бъдем внимателни, за да не навредим на развитието на селските райони. Слушайки ви, оставам с впечатлението, че говорим за голяма група от хора, които се опитват да ни измамят, но това не е така. Мисля, че има, казвайки всички тези неща, имате предвид няколко делни случая. Говорихте за конкуренцията, за околната среда, за опазването на човешкото здраве, и аз разбирам, че голямата част от средствата отиват при онези, които имат високи доходи, но нали говорим за конкурентна способност? Бихме искали да сме сигурни, че всеки хектар е конкурентен и а, продуктивен без значение дали този хектар принадлежи на някой едър земевладелец или на мал, малък земеделски стопанин. Чухме вашите презентации, чухме какъв е ваш анализ. Може би, казвайки всичко това, не сте били до край честни. Общата селско-стопанска политика е полза на всички бенефициерите, е, околната среда и така нататък. Благодаря.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 има дума. Благодаря, господин председател. Ако не възразявате, искам само да кажа това, което каза господин Секерски по сълскостопанското развитие. Аз имам по-подробни коментари по други повдигнати въпроси. Аз действително смятам, че ние трябва да бъдем ясни, е, че това е много трудна политика и е много трудно се оценява въздействието на тази политика. Е, идват групи за обучение или за проекти и така нататък. Е, много трудно се постига резултатът, който може би се очаква. Трябва да бъдем по-специфични, когато говорим за проблемите, но е, не съм сигурна, че начина по който вие го правите е отговаря на тази политика. Освен това, ако има някаква посока, е, по която искате да тръгне ОСП, да се развиват схеми, ние трябва да бъдем ясни какъв е възгледа на аудиторите по съскостопанското развитие. Обаче аз предпочитам други колеги да говорят за това, тези, които се занимават занимават с политиката за скотопанските райони. Искам да направя едно по-общо, по-обща забележка. Вие казвате, че ОСП не е съвършенна и науката не е съвършенна. Аз оценявам това, което вие казвате, обаче мисля, че има някакво объркване между различните изказвания тук. Някои правят анализи, други правят тълкования за бъдещето. Аз мисля, че когато анализираме дадена политика, да обясним откъде тръгва тя. Е, като, например, говорим, че 80% от заплащанията отиват за много малък брой бенефициенти, това е защото тази политика беше свързана с производството. Трябва да бъде ясно, че това е причината за тази политика. Аз лично смятам, че парите отиват при тези, които имат най-високи доходи. И бих казала на Сметната палата, че според мен преките плащания са значителна част от доходите на съскостопанските производители в много страни. И за това искам да чуя какво е тълкованието на Сметната палата за преките плащания, когато се подкрепят доходите на съскостопанските производители. Мисля, че вашето изложение не беше ясно или може би аз не го тълкувам както трябва. Имам и друго безпокойство. Идеята за това, че ние разпределяме парите на всички, поръсваме ги като захар захар и всички получават еднакви суми, без да разбираме защо. Е, доходите на фермера е част от политиката на ОСП, т.е. трябва да има териториален баланс, да има и производителност. Да видим кои са целите. Според мен, вие как проучихте немския е, модел, където в е, основата си се тръгна от земята? Това е ли цел на ОСП? Имате ли мнение за това? Би било полезно да го чуем. И вторият ми въпрос е, ако тръгнем към политика, коя, при която имаме е, равна подкрепа на хектар, тогава смятам, че ще се върнем към стария проблем. Колкото повече земя имате, толкова повече пари ще получавате. Това е неизбежно. Ние не, се, ние не решаваме проблема, а вървим към него. Разбирам това, което казахте. Предложенията, които ние сме гласували, Проявявам интерес това, което вие сте казали. Мисля, че и други колеги ще вземат отношение. И сега другите проблеми, е, доколко са допустими земите или бенефициентите или кръстосаното съответствие. Е, е, Чудя се, възможно ли е да се упростят правилата за кръстосано съответствие, особено когато говорим за фермерите. Ако е възможно, кажете как. Ако често сте поручвали въпроса, може би в следващия си доклад ще кажете как да ги опростим. Знам, че това е предизвикателство към вас. Знам, че ролята ви е да критикувате, обаче мисля, че ще бъде ценно, ако кажете да направим А, Б, сърце и какво да стане, за да има по-добра политика. В отсъствие на това, коментарите ви са полезни, обаче ни дават възможност да вървим напред. И накрая това объркване, за което говорите, за озеленяването на ОСП, екологизирането, е, на какво да се основава на въпроса за двойното плащане. Резултатът е объркващ. Парламента гласова по нещо и няма яснота и по втори е, стълб е, е, фермери, които са в нашите програми, които са екологични, мисля, че трябва някакво определение, защото тези фермери правят нещо повече. И според мен няма конфликт за това да им се плаща за сълстопанско развитие и за озеленяване. И според мен понякога, е, при цялото ми уважение, господин председател, има твърде много аудитори и твърде малко анализи. Какво се опитваме да постигнем тук? Аз направих изказване в пленарна зала, надявах се колегите да ме подкрепят, обаче не го направиха. Трябват резултати а не заглавия във вестниците. Ако искате някакви мерки за околната среда, ние трябва да работим с фермерите и да ги насърчаваме да правят това. Сега говорим за двойно плащане. Аз бих била доволна, ако това е политика, но ме интересуват резултатите. По стълб 1 и стълб 2 говорим за партньорство по иновациите. Е, ние трябва, трябва самите фермери да разберат какви са ползите за тях е, от тези мерки за околната среда и тогава те ще приемат това, което им е полезно, както като доходи, така и за практика в е, самото стопанство. Е, фермерите едва ли трябва да чуят да им се казва какво да правят от мен или от аудиторите или от комисията тогава те се съпротивляват. Така че от чисто политическа гледна точка, вашата работа е различна от нашата. Вие говорите с устойчивост на селското стопанство в много аспекти, включително селско стопанство, доходи, обаче трябва да работим с фермерите и да ги насърчаваме да приемат практики, които според нас са, са приложими. Например, диверсифицирането. Аз мятам, че е, фермерите трябва да разберат какъв е смисъл от това и тогава да тръгнат към него. Е, области, където се насърчава екологията. Понякога 10% от земята остава на угър. Трябва да им кажете какви са последици никой не иска да растат цените на храната, защото потребителите са под натиск. А от друга страна, ако има идея за такива области, където да се спазва е, екологията, тогава а, е, трябва да се адаптират по-добре. И за това парламентът подкрепи този постепенен процес, а, е, като преразгледа някои от последиците. Е, и последното, което искам да кажа е да повторя това, което ме безпокои въпросът за плащания, свързани с земята. Някои от аудиторите казаха за преките плащания трябва... и единствената причина за тях е благосъстоянието на животните. При цялото ми уважение, много фермерите лъжат е, при пряката им подкрепа, защото искат да получат доходи, е, които са под доходите на средния граждани на Европейския съюз. Така че пряката подкрепа е значителна част от техните доходи, особено от район, от който аз идвам, производството на говеждо месо. Ако няма пряка подкрепа, те няма изобщо да произвеждат. Така че, когато коментираме нещо, трябва да има съдържание ако искаме да реформираме ОСП, защото според мен някои от заглавията, които използвам, ни пречат, а не ни помагат, е, когато трябва да се развива политиката при работата, която искаме ние да свършим като парламентарна комисия. Аз приветствам ангажимента ви, обаче вие не сте пряко избрани, докато ние сме изложени на огъня. Е, при цялото ми уважение, господин председател, надявам се, че разбирате. Колеги от комисията ми казват, че другия път, когато отида на избори, хората са, ще бъдат бесни, особено за ОСП. Е, аз е, съм пряко избрана от моите избиратели и аз чувам всички критики и на потребителите, и на еколозите, и на фармерите. Ние в момента сме предприели най-тежката реформа на ОСП, защото е, говорим за плащания, няма производство. Искаме парите да се използват целесъобразно. Ние искаме екологична устойчивост, обаче съкръщаваме бюджета. Това е политическата реалност, с която ние се занимаваме. И сега аз искам да видя е, Сметната палата да ни каже как плащанията за земята се отразяват на земята на, в страните, които са приели такива схеми. Е, е, примерно, е, какви са доходите на фермерите, каква е цената на земята, когато се купува или когато се е, работи на висполица. Е, така че искам да ви кажа, че понякога се увеличава цената на производството, а ние обикновенно даваме пари на собствениците на земята, които обикновено не са активни фермери. Е, те използват тези плащания. Е, е, много от колегите и тук е, е, говорят за ориентация на политиката. Аз се боря още повече от тях, защото търся правилния отговор. Мисля, че трябва да използваме този обмен на мнения, за да постигнем някакъв напредък. Защото критиката понякога е само критика и не ни насочва както трябва и смятам, че действително трябва да упростим тези кръстосани съответствия. Обаче посочете ни пътя, дайте ни идеи. Ора Вашековски е пой Джордж Лайон. Осиповски и след това Джордж Лайон. Дякую bardzo, пане przewodniczący. Благодаря, господин председател. Дами и господа, аз се присъединявам към това, което беше казано и от госпожа Гинес. Дискусията беше много интересна и удоволствие е да се дискутира така, но въпросът, който възниква е... Аз съм изненадан малко от посоката, която взима тази дискусия. На времето бях председател на Полската сметна палата и в националните съдилища общото правило е голямата китайска стена между всъщност тези съдилища и политиката. Разбира се, може да има политически заключения, но тези заключения трябва да бъдат в тясна връзка конкретна връзка с резултатите от контрол. Сметната палата по принцип не участва в политическия дебат по решенията, които трябва да се прилагат за бъдеще. Това, което ние чухме тук, излиза малко извън периметъра на задълженията на една сметна палата. Бих предпочел по-скоро да изслушам резултатите от контрола, заключенията от извършените проверки, но ми се струва, че тези заключения, които бяха представени днес, излизат извън рамките на Сметната палата на Европейския съюз. Ние анализираме резултатите от проверките, които са направени. И ми се струва, че тук е, не става дума за някакви големи злоупотреби. Е, за разлика от някои е, други области, в общата земеделска политика, разходите, границите, пределите, процедурите се определят по съвсем конкретен начин. Аз съм докладчик, е, например, по един доклад защитата на финансовите интереси на Европейския съюз за 2011 година, но и става дума за е, 77 милиона. А що се отнася до, до селско-спанската политика, става дума за съвсем малки злоупотреби, като се гледа всъщност, като се сравняват а, различните портфейла. Аз струва ми се, че размера на тези злоупотреби не е чак толкова висок. Искам да се противопоставя това, което каза господин Кретен, като каза, че като кажа, че единственото оправдание за преките помощи, това е защитата на а, околната среда. Не, не е така. Става дума по-скоро за хранителната сигурност, безопасност. Защото полското земеделие не може да преживее без тези преки помощи като се знае, че най-големите ни конкуренти в света са добре субсидирани. Разбира се, околната среда е важен елемент от общата селско-стопанска политика, но не забравяйте, ние подкрепаме нашите земеделски стопани, за да може да ядем европейски хляб в Европа, а не да ходим да го купуваме от други страни, на други пазари, където няма тази хранителна сигурност. И като плащаме, кой знае какви цени. Разбира се, сметната палата трябва да допринесе в този дебат, но не от позицията на а, някакъв орган, който представя политически становища. Това е моето мнение. Благодаря. Благодаря за вашите презентации. Имам известен брой въпроси. Някои от тях вече бяха зададени от моите колеги, но аз мисля, че един от проблемите, с който трябва да се занимаем, е проблема, заложен в а, а, ОСП. Някои смятат, че целта на ОСП е да а, оказва подкрепа и да а, финансира. Има други, а, биха казали, че това не трябва да бъдат чисти трансгранични плащания, трябва да съдържа елемент на оценка на кого трябва да бъдат, към кого трябва да бъдат насочени тези плащания. И аз мисля, че ние трябва да се отдалечим малко от линията на директните плащания и да направим така, че да правим публични плащания за постигане на публични пло... ползи. Тоест да се погрижим вложените средства да дават достатъчно добър продукт, така да се каже, на а, обществото. Вие сте прав а, да предлагате подкрепката подкрепата, финансовата помощ трябва да се основава на продукта, на произведения продукт. ние сме е, на път, движим се в тази посока, но все още това движение е свързано с е, е, предизвикателства. Все още обаче много средства е трудно да бъдат оправдани, тъй като не произвежда достатъчно добър продукт. Едно от предизвикателствата вече беше споменато от а, а, Мари, свързан с Англия и Германия и преход от традиционната система към една по-регионализирана. И според мен това трябва да е посоката, в която да се движим, въпреки че е, спрямо тази система има от някои страни е, опозиция. Освен това, има няколко въпроси, свързани с самите фермери. Бяха предложени мерки, е, с които страните членки да идентифицират активните и неактивните фермери. Тези нови инструменти бяха предложени на страните членки и те ще им помогнат да видят кои ще бъдат бенефициерите, така че средствата да бъдат насочени към правилните е, лица. Сега отдалечавах се малко от директната плащане. Искам да задам един въпрос, свързан с развитието на селските региони и законодателните предложения в тази връзка. Виждаме, че развитието на селските райони ще бъде включено в общата стратегическа рамка. Ще има разработени индикатори за вложените средства и за резултата. Струва ми се, че това ще бъде най-лошото, което можем да направим, защото е достатъчно сложно да се мерят вложените средства. Вие обаче като аудитори трябва да аудитирате както вложените средства, така и постигнатия резултат. Някои колеги казаха, че административната тежест ще се увеличи с 40% и аз се чудя дали няма да бъде по-добре комисията да спре да измерва вложените средства, да измерва единствено резултатите, защото в противен случай ми се струва, че много ще влушим ситуацията. Джим е... Джин и след това Мартин. Мисля, че е хубаво, че провеждаме тази среща, защото поне имаме възможност да си говорим открито един към друг, защото част от неудовлетвореността е, е че ние тук, ние, ние тук се блъскаме, блъскаме се и в, в, в, в мой избирателен район има е, 1500 производители. Е, трябва да им се обясни какво прави Европейски съюз, ние какво правим и как трябва те да го тълкуват в тяхното, в тяхното стопанство. Е, не знам дали трябва да се участва или да не се участва. Аз проявявам състрадание особено когато говорим е, за развитие на скостопанските региони, аз виждам някои програми е, при мен, и се чудя това умен избор ли е, когато харчим пари, така ли трябва да си харчим парите? Мисля, че това е много голям проблем, с който ние се сблъскваме реално. И много от проблемите, които аз виждам тук е, че ние искаме да направим един костюм за всеки регион, за всяка страна, докато хората си имат специфични проблеми и трябва да се адаптираме към тях е, когато прилагаме нещата и когато ги тълкуваме, е, в много региони обикновенно е, има и стълкновение на интереси аз съм убеден, че ние трябва да постигнем по-голямо съгласие по гъвкавостта. Е, има съвсем нови региони. Ние, ние, ние имаме много големи затруднения с тях. Е, е, у, сега, озеленяване. А, аз мятам, че озеленяването трябва да остане в стълб 2, а не в стълб 1 аз мисля, че тук сега сме в... Има, има едно объркване. Едно объркване. Е, къде очертавате линията? Е, е, когато отиваме от стълб 1 в стълб 2. Това е много голям проблем. И аз мисля, че комисията го създаде със своето предложение. аз мисля, че ни очакват още много големи проблеми да видим кое, кое, кое е вярно, кое е погрешно. мисля, че при процеса на реформи всеки говори за по-малко бюрокрация, за по-малко бумащина, обаче мисля, че е, като, като гледам аз тук какво става и когато искаме да си уточняваме позицията, при всички тези проблеми ние не сме единодушни, обаче и съвета се опитва да постигне някаква позиция и в края на месеца започва триалога, да се търси решение. Така че аз съм дълбоко обезпокоен от това, как ще осигурим оцеляването на сълскостопанското общество. Като гледам моя регион, там откъдето съм аз, там, където аз живея, все по-малко и по-малко е, сълскостопански производители са на пълно работно време, все повече и повече работят на половин работно време. Как това общество да живее заедно, как да запазим църквите им, е, а да не се разпадне това общество? Е, да не се юрне към големите метрополии. Това ме безпокои. Е, сега, е, искам още нещо да кажа в моя анализ. Ние се опитваме в някаква степен да използваме тази съскостопанска политика, за да заменим социална политика в някои съскостопански райони. Не знам дали въпросът не трябва да се разрешава по друг начин. Не знам дали е, чрез тази реформа ще го направим, но мисля, че това е едно от нещата, които трябва да се опитаме да направим. Защото сега е, е, въпроса за озеленяването на стълб 1, стълб 2. Никой не иска двойно финансиране и в ефтините вестници много се говори за това. Това е единственото нещо, което можем да видим това двойно финансиране. Ние трябва да обсъдим въпроса в триалога и е, не знам дали ще има различни степени на двойно финансиране. Искам да чуя какво е вашето мнение, е, вашия възглед. Е, е, повече ли хектари да плащаме, за по-малко ли това двойно финансиране ли е, не е ли? А, можете ли да ни поясните? Както аз го виждам и съм много обезпокоен и дори в печата виждам, вие сте ли за двойното финансиране? Не съм. Обаче обаче е, има хора, които прилагат чудесни екологични схеми, обаче те ще загубят пари и то в големи количества. Това е проблем, е, с който се сблъскваме ние тук. Хубаво е, че говорим помежду си, е, защото е, ако трябва да повторя това, което ми казват хората в моя избирателен район, аз искам да работя с вас в бъдеще, обаче искам да, като се върна, да им кажа, да, срещнах се с представители на Сметната палата, е, казахме им някои неща, обаче те са си в Люксембург и аз какво да им кажа, че каквото правим не е вярно, или хората в Португалия или във Франция, ние тълкуваме и вършим нещата различно. Ако ням... Някой вече каза, че трябва голямо мнозинство. Голямото мнозинство иска да работи в системата без да го промени, иска да оцелява и иска сълскостопанските райони да станат по-добри за всички. Е, по-луис. Благодаря, Джим. Мартин, след това Луис. Вече бяха засегнати повечето от темите. Мисля, че предложението, което направихте, именно да водим редовен диалог, според мен е много добро. А, мисля, че диалог водите и с съвета по селско стопанство, не само с парламента. Ние сме най-готовите, може би, за водене на диалог. Темите, които засегнахте, са всъщност темите, които не занимаваха в хода на предварителните преговори. Е, Една от тези теми е активния фермер. По тази тема успяхме да постигнем все пак консенсус, защото в Германия и в много други страни членки съществува голям брой селски стопани, които не се издържат изцяло от селско стопанство, но без доходите, но без плащанията от Европейския съюз не биха могли да поддържат своето селско стопанство. Затова ние предложихме нещата да се обвържат с доходите. Другия проблем, който виждам и по който не сме постигнали задоволителен резултат, е, е проблема за това какво ще правим с спекулативните предприятия, които започват сълскостопанска дейност, инвестират капитал и в крайна сметка разполагат с огромни площи без да са селски стопани. Ако имате отговор на този проблем, това много ще ме зарадва и ще ни помогне за дискусията. Друг един проблем, с който давна се занимавам, занимаваме, е дефиницията на понятието пасище. Обединихме се около понятието постоянно пасеще, е, защото е, понятието пасеще в, не във всички региони е, е свързано с тревиста растителност. В някои региони през лятото тревата изсъхва и така нататък. Пътувахме в Австрия и в Тирол и минахме през планински е, региона и видяхме, че, са, че е много трудно от съответните пасища да се махнат камъните, примерно, или регион, или дърветата. Това е просто невъзможно в тези е, региони. Нашата цел обаче е селските стопани, които стопанисват пасища, да продължат да го правят. В Германия имахме много проблеми с земи, които бяха извадени от площите за директно подпомагане, защото бяха включени в Натура 2000 и други, които бяха извадени от Натура 2000 бяха превърнати, дефинирани като пасища, въпреки че имат голяма екологична стойност. Виждаме, че ако гледаме нещата ангро, най- е, те, те изглеждат прости, но ако ги разгледаме в тяхната подробност, вече доста се осложнява. Сега по втория стълб и мерките за екологизиране, мисля, че трябва да насочим нашето внимание към целенасочените мерки. Също така обаче е важна, важно и а, оценяването. Ако аз започна на програми за опазване на околната среда, трябва след известен период от време да видим а, дали сме постигнали съответните ефекти за околната среда, примерно дали се увеличил броя на птиците. С е, директни плащания в размер на 50-100 евро на хектар не може да постигнете кой знае какви е, резултати. Това не са средства, с които може да провеждате политика за опазване на околната среда. Те са някакъв малък принос. По отношение на целите на ОСП, въпросът е, е политически. В крайна сметка трябва да си зададем въпроса дали в еднакъв размер постигаме и трите цели. а, или пък ги постигаме в а, различна степен. Това постигане на целите ще бъде различно и в различните страни членки от начина по който се извършва оценката. Съответно, ако имате държави с много дребни селски е, стопани, ще имате е, едно още по-небалансирано разпределение на плащанията. А, така че този нов подход никога няма да може да изчисти този дисбаланс. Е, е, така че в един момент започва да ни изглежда уместно да въведем таван на плащанията, въпреки че тази дискусия е политическа Друг един а, въпрос. Вие сте извършили оценка на стандартите за контрол в страните членки. Бихте ли казали, че има много големи разлики или може да се каже, че има едина европейска система за а, оценка? Мислите ли, че разликите са толкова големи, че трябва стандартите и а, контрол от страна на страните членки да се а, а, адаптира и хармонизира? Първо Луис, след това Петър. Bem, eu queria agradecer as opiniões que foram. Аз е, благодаря за всичките становища и съм много доволен, когато чувам различни мнения. И разбира се, съгласен съм с едни, не съм съгласен с други. Това е съвсем логично в политическия дебат. Разбира се, аз предпочитам обмен на мнения – с колеги депутати, но е, действително е, по някой път позициите са много политически, а идеята е да законодателстваме по-добре. Но аз малко се чувствам загубен, защото в моето виждане за разпределението на властите, мисля, че имаше законодателната власт, депутатите, е, заедно с съвета, които изковят законите и е, Сметната палата и другите, които прилагат закона. Тъй, че ми се струва, че понякога път се излиза извън това, което трябва да върши Сметната палата. И мисля, че трябва да дойда при вас, да си дам становището, да помогна колкото мога да решават по-добре, защото и Сметната палата може да допусне грешки, разбира се. Благодаря за този дебат. Това е често се случва така, когато започва някакъв задълбочен диалог с, с Сметната палата. Аз обичам да чувам това, което казва Сметната палата. Радвам се, че има критики, защото знаете, че ние също трябва да гледаме на сметната палата прямо нейното приемане от общественото мнение, всъщност. Но най-напред това, което искам да кажа, че за мен е една селско-стопанска политика, една политика на сигурност, т.е. трябва да се осигури храна за гражданите. Тази политика на сигурност има своята цена. Или пък изоставяме тази цел. Това е също един граждански дебат но не изхождам от тази идея. След това за второто нещо е заплаките преките плащания. От 1992 година следа нещата и виждам, че с тези преки плащания, с а, условията, свързани с околна среда, подхода по площ, ние създаваме една, едно селско стопанство, пазарно селско стопанство с предприятия. Но все пак на фона на самозадоволяването в селското стопанство. Но ако искаме е, земеделски предприятия, това означава, че те трябва да, бъдат все по- и по-независими. И в този момент е, общата селско-стопанска политика трябва да присъства по-малко, защото трябва да има намаляване на преките помощи. И трябва да признаем, че така се случи с първия стълб. Имаше намаляване на разходите от 1992 година. Има такова нещо и това е вярно. И бих искал да чуя какво мисли Сметната палата. Дали е удовлетворена от тази идея за земеделско предприятие в кавички, ако може така да го наречем. Втората ми забележка аз съм идвам от един регион, където предприятията са в общи линии доста големи. 20% от предприятията получават 80% от а, помощите по първия стълб в моя регион. И може да си зададем а, въпроса. Някои може да не са съгласни. Ако, например, има имате 10 хектара, получавате е, определена сума за... Ако имате 1000 хектара, получавате за 1000 хектара. Това е ясно. Но по отношение на статистиката може да се каже, че всичките предприятия до 5000 хектара могат да бъдат зачеркнати и ще получават, например, фондове от Европейския социален фонд. Тоест, кажем, ще има таван 5000 хектара. Проблемът обаче е, че имате също и големи предприятия, които имат големи площи, но не могат да се справят. И в този момент вашата статистика ще бъде съвсем изкривена. И тогава какъв е интерес от това, този таван на хектарите? Но ако продължим да разсъждаваме по този начин, едно решение може да бъде да има плащане на предприятие. Не е бюрократично, има толкова предприятия, толкова плащане. да допуснем, че има 3000 евро еднократно оплащане годишно и толкова. Край от статистическа гледна точка нещата са ясни. Или пък някой, например, могат да решат проблема с статистиката, като поставят някакъв таван. Това също е решение. Но, действителност, не смятам, че това ще отговаря на статистическата де... действителност на предприятията. Тъй, че не ми харесва да се говори от една страна за земеделско предприятие, от друга страна, когато се види, че функционира, се създават допълнителни условия. Трябва да знаем какво искаме всъщност. Вярно е, че сме бъркали. Има такива моменти случвало се. Но тези грешки трябва да бъдат анализирани. Те не се случват навсякъде. Може има индивидуални, регионални, национални, ако искате и брюкселски грешки. И трябва да ви кажа, че програмата за селско-стопанско развитие с участието на региони, с броя инициативи, които бяха започнати, си даваме сметка, че тези грешки много често трябва да бъдат е, разглеждани по-скоро като изолирани, частни случаи. Е, вярно и е това, което казвате, че корупцията трябва да изчезне. Що се отнася до тези двойни помощи, да, това е въпрос, който заслужава да бъде разгледан. Да, казвате, че преко път имало двойни плащания, някой път получават помощи по първи стълб, по втори стълб, значи два пъти с допустимост. Еко предприятията работят в биологичното земеделие, плюс екология, плюс какво ли още не и получават двойни помощи, което трябва да бъде премахнато. Но все пак трябва да се види каква е действителността също на предприятията, които де-факто ще ползват двата вида плащани и, само, и тези, които могат да получават само едно. Благодаря, скъпи колеги. И сега ще дадем думата на колегата Самас, но искам също да уточня, че тези дискусии са винаги много полезни. Това позволява да се опознаем по-добре като институции, а не защото искаме а, да караме Сметната палата да играе роля различна от тази, която, която има. Вярно, че има политическа политическата отговорност се носи парламента, законодателя и парламента и а, съвета. Но считам, че доводите на Сметната палата може да ни помогнат по-добре да ковем законите и да избегнем проблемите, които, с които сме се сблъскали от една следствие на някакво много сложно законодателство. Тъй, че когато стигнем до крайното гласуване в Страсбург, виждаме, че нещата върват по-скоро в положителна посока. И бяхме приели господин Кретен в комисията. Разбира се, вие ще, сега ще вземете думата и а, за реплика. Още веднъж благодаря. Имате думата за реплика. Благодаря, господин председател. Благодаря на членовете на парламента, които взеха думата за да зададат въпроси и да изложат своята гледна точка. Разрешете ми преди моите колеги да вземат думата, за да отговорят на конкретните въпроси, които бяха зададени, да направя две предварителни оговорки, за да изчиста някои недоразумения, може би. Европейската сметна палата има два вида правомощия. Първо е да изготвя аудиторски доклади и второто е да дава становище относно текстове на законодателни проекти, които касаят управлението на европейските финанси. Двамата ми колеги, които взеха думата до сега, представиха нашите забележки на основата на нашите аудиторски доклади. А що се отнася до беха направени, това, което може да кажем, че те се основават на е, установени исторически факти, които доказват нарушаване на правилата или стандартите, които трябва да бъдат спазвани при плащанията, които се извършват в рамките на Европейския съюз. Що се отнася до аудиторските отчети, не смятам, че има проблеми. Може да има критики, ако ние превишим нашите правомощия. Но имаме втора категория правомощия, това, което се предвижда от съда, да даваме становище относно проектите за законодателни текстове. И тук е, действаме като е, сметна палата, но това не са аудиторски доклади. Това, е, това са становища, мнения по законодателни текстове. Разбира се, и тук е, ние действаме като организация на професионалисти и техници, а не като политици. Становищата, които ние излагаме по законодателните текстове, и това е мнението на господин Кретен, той го представи, почиват или на нашия опит от миналото, с други думи, когато установим, че комисията, например, която предлага някакъв текст, настоява да се запази някакъв текст, който е, за който ние сме установили наличието на проблеми, тогава ние излизаме с становище, представяме го, като казваме, че не, ето, вие не сте взели под внимание нашите заврешки. И също, когато има определени цели, е, да речем в законодателните текстове и проектите са са противоречиви текстове или, примерно, средствата, които са предвидени за постигане на цели на достатъчни и така нататък. Никога не сме имали политическо виждане и политическо становище по законодателни текстове. Но това е естеството на нашата функция. Ние излизаме с становище, мнение, което не е аудиторска задача. Ние просто представяме становище, но на, на базата на професионални критерии, технически критерии и така нататък. Втората ми завършка, ако ми разрешите, е, е, че когато установяваме проблемите, свързани с пасищата, не сме ние тези, които определяме правилата. Те съществуват, ние ги тълкуваме. Ако ни критикувате за нещо, това може да е, че не тълкуваме правилно текстовете. Но не е сметната палата, която определя правилата. Тя не ги прилага също. Ние следим за правилното прилагане на тези правила и мисля, че го правим с, с реализъм. И не сме някакви формалисти, когато става дума за тълкуването на текстовете. Така че тези критики, ако ми разрешите, е, това е критика, която касае правилата, а сметната палата не ги прави. Ние само аудитираме правилното им приложение. Сега, ако ми разрешите, ще дам думата на господин Кюбик най-напред и може би след това госпожа Борбеките и господин Кретен. Благодаря. Thank you. <clears throat> I will try start because I started. Аз бих искал да отговоря на въпросите на моите колеги от Польша, господин Войчеховски и господин Шекерски. Първо, по отношение на провеждането не смесването на аудитите с политиката. Това беше въпросът платен от господин Войчеховски. Всъщност точно така стоят нещата. Резултатите от аудита са резултати само от извършената проверка и нашите препоръки се правят на тази база. Предстои ни нов финансов период и на базата на резултатите от нашия аудит ще представим съответно и нашето становище по отношение на новите законодателни предложения. Господин Войчеховски говори и за злоупотребите с а, ОСП. В днешно време се говори за политически злоупотреби, но всъщност не сме казвали такова нещо. Ние просто а, а, не сме говорили за измами, говорили сме само за наблюденията по време на нашия а, аудит. Просто са наблюдавани някои явления. В някои случаи ресурсите не са били ефективно използвани. И наред с другите причини, една от причините е недостатъчната дефиниция на понятието постоянни пасеща и фермер, т.е. лицето, което трябва да се възползва от предоставеното финансиране. Това са двете неща, които трябва да се изяснят Ще отговоря сега на въпроса на господин Шекерски. Знам, че има несъвършенства. Например, в... те биха могли да бъдат изразени в процент. Господин Шекерски каза 5%, но според нашия доклад е, не бих казал, че са повече от 2%. Господин Шекерски каза също, че ние като че ли говорим против общата селско-стопанска политика. Това не е вярно. Всичките ни становища, препоръки и изводи, които ви представихме днес, имат за цел единствено да усъвършенстват общата селскостопанска политика, за което ни допринасяме с нашата външна гледна точка. Ние не вземаме политическа страна, ние не правим политически е, изявления, ние се опитваме да коригираме общата селско-стопанска политика, така че тя да служи на фермерите. Благодаря. Виждам, че започваме да доближаваме нашите позиции. Преводачите ни ще бъдат тук до 6.30. Моля, имайте това предвид следващия оратор. Аз искам да се спра на въпросите за развитието на селските региони, защото беше зададен въпроса как по-разумно да изразходваме средствата и как реално да оценяваме по правилен или неправилен начин средствата изразходени за е, развитието на селскостопанските региони. Аз съм съгласна, че това са правилно зададени въпроси и искам да кажа, че и за нас е много трудно да преценим дали действително е, се постига стойност за пари. С други думи, е, е, как тези разходни средства се отразяват върху развитието на сълскостопанските региони. Трябва обаче да призная, че има приоритети за Европейския съюз, е, които са определени по силата на, на, на, на, на регулиране. За съжаление, понякога ние сме твърде широки. Трябва да има регионални потребности, които е, да бъдат определени от самите държави членки. Освен това, е, специфичните потребности на всеки регион е, трябва да бъдат посочени чрез ясни цели, чрез ясна система за определене на целите. Е, държавите членки имат много големи права да решават. Да решават не само за потребностите и целите, но също така и системите. Е, те трябва да разработят е, собствени програми за развитие на скостопанските региони. Те трябва да определят какви са системите и критериите за подбор. И тогава е, ние е, правим ревизия, ние правим аудит. Примерно, е, как се модернизират е, е, е селските стопанства. Е, при някои държави членки трябва да има много ясна система за цели, но има други държави членки, които сме ревизирали, където такава система просто няма. И е, трябва да кажа, че е, комисията е одобрила тези програми за развитие на селстопанските региони, без обаче да посочи ясни цели, за мерките. Така че, ако искаме да постигнем някаква цел, ние трябва да имаме ясна система. Мога да кажа и още нещо. Половината от средствата са свързани с инвестиционни проекти. И това е много близо до политиката. Това означава споделено, менеджи, споделено управление и обществени поръчки. Обществените поръчки играят важна роля. И ние винаги препоръчаме препоръч, упростяване на правилата, но засилване на системите за постигане на цели. Ако искаме не само да оценяваме ако обичате да приключвате, казва председателя. По-бързо, ако обичате, благодаря ви. Три минути имате. I, I am... Да, продължавайте, ако обичате. Приключвам, казва. Три минути имате, казва председателя. Само искам да подчертая два-три въпроса. Първо, целите. Въпросът, който беше поставен от господин Агню и господин Лайен и частично госпожа Гинес, не е сметната палата, която определя целите на общата селско-стопанска политика. Това, което ние критикувахме, е именно липсата на цели. Ако четете общия правилник – за преките помощи, регламента за преките помощи. Ще бъда много благодарен, ако може да ми кажете къде са определени целите на ОСП в този регламент. Ще ви дам отговора никъде. Това не е сметната палата. Всъщност това е документът, който беше представен от вас, пред вас от комисията и сега вие трябва да го разгледате със съвета. И конкретния пример с постоянните пасища, не сме ние тези, които ще определяме какво е една, едно пасище. Ние просто казваме, че в момента понятието, най-напред, като се говори да се запазят а, постоянните пасища, площите, да ги запазим на също равнище. Това означава какво е това равнище. В момента никой не го знае. Какъв е броя хиляди там хектари, в Европейския съюз, които са пасища и които би трябвало да запазват пасища като памеща след периода, т.е. след 2020 година. Не знае. И вие не го знаете. И комисията не го знае. Това е първия проблем, всъщност. Тук има липса на логика в целите. Освен това, второ, понятието за постоянно пасище. Аз нямам компетенции като член на Сметната палата – нямам необходимите компетенции да го кажа. Това, което установявам, че съдържанието на това понятие за пасище се е, раздува от, е, с дебата и на практика е, от днес може да се каже, че една гора е, гора е всъщност па, постоянно пасище, защото прави сянка за козете, козите. Мисля, че тук имаме много далече в това, това разширяване, раздуване на понятието за постоянно пасище. Но не съм аз този, който ще определи, що е едно пасище. И една забележка за доходите, за отговора отговоря на госпожа Магинекс, която постави въпроса. Аз припомних в своето изявление, това не беше нищо ново, вече е писано, казано в много доклади. Да, ние установихме, че най-общо ОСП допринесе чувствително за общото общи, общите доходи в е, земеделието, в общо в Европейския съюз, на запад, на Исток. Моля да при, преминете към заключението. Мисля, че това е добро заключение всъщност, защото е, преводачите ще трябва скоро да си тръгнат, тъй че мисля, че това беше добро заключение, вашето изказване, господин, държа да ви благодаря. Имаме нужда от диалог, имаме нужда от е, е, конкретизиране на известен брой понятия. Благодаря за вашите изявления, за вашите забележки. Мисля, че тази дис, обща дискусия позволи да се извлекат някои заключения и от двете страни. Утре ще започнем в 10 часа между координатори и комисията ще се събере в 11 часа. Благодаря ви. Извинявам се, че така съкратих вашите изказвания, но мисля, че това съвещание беше много интересно, беше позволи да се представят различни становища и ако има различни становища, значи има повод за размисъл. Благодаря.